участието на работата му в работа на Европейски парламент. Господин Норика Николай от групата на ЕНП преминава в групата на АЛДЕ от 7 юли. От АЛДЕ, ГОЕ, ЕНП, ЕЦР и ЕФДД